С това приключваме гласуването и преминаваме към обясненията на вота. Няма заявки за вземане на думата по обясняване на вота. Ако постъпи такава, такова обяснение, председателството ще го приеме писменно. Прекратяваме заседанието до 11.30.